Witam Państwa z pewnym z tak zwanym kwadransem akademickim. Дами и господа, нека ви приветствам. С добре дошли. Днес имаме един вид а, презентация, един семинар и тук присъстват а, представители на академичната общност. Е, така че мисля, че ще научим много неща днес. Ще ви обясня каква е ситуацията. Можем да започнем. Ако нямате коментари по дневния ред, то тогава дневния ред се приема. Имаме превод на 20, 20 езика, освен чешки, словашки и малтийски и заседанието а, се излъчва онлайн. Трябва да приемем и протоколите от 5 а, от а, 7 януари, 14 януари, 11, 7 и 14. И след това от е, юли, 11 ю, юни 2018 година, това сме го пропуснали, така че следвайки процедурата също приемаме тези протоколи днес темите, които ни занимават днес. Това е една централна тема, сравнителен анализ на а, глобалните селскостопански политики и уроци за бъдещето на ОСП. Общата сълскостопанска политика. А, госпожа Симон Стерли присъства тук която е представител на един изследователски институт в Германия и също господин Рел Джонгенел, който е представител на един университет в Холандия. Това са академичните представители днес. на 17 юли на заседанието решихме да заръчаме това изследване за сравнителен анализ и за да видим как функционира селскостопанската политика в основните а, е, играчи и партньори на Европейския съюз, като Япония, Австралия, Штатите, Канада това успяхме да организираме благодарение на помощта на, на нашия политически отдел и през 2018 година се занимахме с а, три документа за реформата на ОСП, а, хоризонталния регламент ОСМ и стратегическия план за ОСП. Знаете на какъв етап се намираме в работата си по тези документи. Този документ се появява в много подходящ момент. Може би малко късно, но все пак може да ни помогне да разберем какви са основните характеристики на общата селскостопанска политика в дългосрочен, средносрочен и дългосрочен план. както и какви са връзките и препратките към трети страни. И сега ще чуем презентацията. И ще се запознаем с различните форми. Приветствам ви с добре дошли още веднъж. имаме предвидени 20 минути, но тъй като имаме само една точка в дневния ред, очакваме, а, че времето ще е достатъчно и ще стигне за пълна презентация. Давам ви думата. So, yeah, Благодаря, че ни поканихте на тази среща. Радваме се, че имаме възможност да представим нашето изследване. Аз казвам, аз идвам от, от институт, който е свързан с развитие на селското стопанство от Център за изследвания в Германия и мое, работим с моя колега и ще двамата ще представим изследването. Освен това, Холга Какс и колегата на моя колега Хулва Сивс също участваха в работата. Фокусирали сме се върху пет страни. Е, това са страни, е, където имахме съответно партньори за Австралия, Френч Ховеде, за е, Япония, за Канада, Кейт Ван Путен, за Швейцария, Александър Зон – който работи с нас. Това са всички хора, които допринесоха към нашата работа. И сега какво ще ви представим? Първо подхода към това изследване. Целта. И след това ще видим развитието на глобалната селскостопанска политика, какви са основните тенденции, иновации. Ще представим също проучването по страни, какво сме открили във всяка една страна и след това ще ви представим само някои инструменти. Мисля, че няма да имам, имаме време за подробности, но ще ви представим това, което е най-важно. И разбира се, ще ви представим нашите предложения за провеждане на политика и нашите препоръки. Каква е целта на изследването. Това е да извлечем уроци за бъдещето на ОСП от сравнителния анализ на глобалната сескостопанска политика с други страни и а, да се научим как да се прави политика в а, този дух, подобряване на ОСП не само за предстоящия пари, но в средносрочен и дългосрочен план. не само да видим различните инструменти, но а, нивото на подкрепа, което се оказва ние разгледахме а, глобалните а, а, тенденции, основно на базата на данни, които получихме от ОИСР. След това а, се базирахме на различни а, а, данни, които открихме в а, наличната литература за страните, които избрахме. Страните, които избрахме, както видяхме, са Австралия, Канада, Швейцария, Япония и Штатите. И избрахме тези страни, тъй като те са основни конкуренти, глобални конкуренти на ЕС и те получават различно ниво на подкрепа. В някои страни подкрепата е много висока, в други страни е много ниско нивото на подкрепа за сълскостопанските производители и различни програми съществуват за подкрепа. Разгледахме до някъде е, метода на функциониране на страните в някои случаи той е доста подобен, в някои случаи е доста различен. По въпросите за сигурност на храните, сигурност и безопасност на храните, видяхме как функционира по отношение на основните стоки общо 10 членове и там разгледахме различни перспективи към селско-стопанската политика. Първата, първата тема е развитие на глобалната селскостопанска политика. Ако видите какви са характеристиките, ние в дълбочина направихме това проучване, което се занимава с развитието, с целите и има доста близки елементи. Така че всички страни се наблюдава забавяне на дохода на фармерите. Фермерите ограничение по отношение на политиката за селското стопанство и също все нови предизвикателства, които са свързани с новите изисквания за екологично съобразност. И, и, и идеята е да се а, гарантира а, економическа а, гаранция а, и това са всички основни цели, които наблюдаваме в а, страните. Ако видим две десетилетия назад по какъв начин е съставена подкрепата за селскостопанските производители, може да се каже, че тя не се е изменила значително по отношение на цялостната подкрепа. Състава обаче на помощта се е променила. Ако видите изгряващите економики, Китай като основен пример, ще видите, че те използват пазарната цена като начин за помощ и това е показател в ОИСР. Това е не, до някъде подобно на това, което правеше ЕС в миналото и това е начин да се намесиш в, в помощта и, е, но по този начин се стимулира производителността в селскостопанския сектор. И след това е, в страните от Ойсера има е, наблюдава се една промяна. Класическия принцип с цената се намалява и се стига до преки плащания и след това, след 2000-та година някъде се наблюдава по-голяма тежест на на аспектите свързани с околната среда и опазването на околната среда и след 2010 година, за някои страни по-рано, но за повечето страни около 2010 година това става все по-важно и се оказва влияние върху помощите, които са по ЕСР и, и е, виждаме повече преки плащания, спад на помощите като цяло, все повече екологични цели и управление на риска. Ако се види общата подкрепа, около 70% отива директно при производителите и каква е, какво е количеството на тази подкрепа. Това е около 80% в момента. Е, и това е сравнителен спад. Е, около 40% спад спрямо началото на периода, периода. Така че това е, е съществен спад. Но същевременно производството се увеличава. Тоест, въпреки, че помощите от държавата намаляват, производството се увеличава за единица. Е, и ако мислим за сърскостопански услуги, това е около 80% от приходите за производителите. Това, тази цифра не е изключителна. От друга страна, ако мислим за помощи, които са насочени към об, така наречените General Services, общи услуги за иновации, за разпространение на знание, за трупане на знание, за инвестиции, това е около 20% от цялата помощ. И ако свършим това с с, с, с развитието, цялостното развитие на бизнеса и не всички бизнес единици инвестират 20% в иновации и в знание, то тогава това е значителна сума. И сега продължаваме тази цифр, тези цифри показват по какъв начин се променя помощта, изчислението за помощта като процент от брутния вътрешен процент. Е около 1% от брутния вътрешен продукт за тези страни, но има големи разлики. В Австралия, например, тази цифра е много ниска, в Канада е доста по-висока, в Швейцария – е доста висока. Виждате а, два блока. Е, едното е от периода от 95 до 97, това е първия период, който разгледахме и след това втори е, е, период е в последните години и виждате, че като цяло този спад, значителен спад, като процент от брутния вътрешен продукт, се дължи на това, че брутния вътрешен продукт е, расте много бързо. И ако видите това по отношение на селскостопанския бюджет, ако го разгледате по този начин, то тогава е доста малко, малка разликата. И сега да се фокусираме върху отделните страни. Австралия има най-низкото ниво на помощ е, тук е, Австралия е ориентирана към пазара, както и Нова Салантия. И а, сумите, които а, те харчат, а, а, до голяма степен отиват на селскостопански изследвания и развитие, финансиране на, фа, а, е, на фермите и също облегчаване на последствията от а, сушите. В Канада една, една от целите, да кажем, е да се предпазват селскостопанските производители от капризите на пазара и искат да е, цената максимално ниска е, и тук има високи вътрешни продукти, цени, например, за млечните продукти и за други. И е, това означава, че потребителите плащат по-високо но това отива пряко към производителите, към селскостопанските производители. И също в Канада се инвестира доста по отношение на риск менеджмент, управление на риска за бизнеса. В Япония силен акцент върху хранително продоволствената доставка и също развиват се различни мерки, които подобно на Европейския съюз помагат на производителите да се развиват самодостатъчност е много важно, особено по отношение на ориз. В Япония има много малки производители, които са силни, но има проблем с застаряването на населението. Средната възраст на селскостопанските производители е около 70 години там, което е доста впечатляващо и различно от другите неща в Швейца... другите страни в Швейцария високи, подкреп, висока подкрепа за за цената, т.е. висока цена. И също добре развита система за преки плащания. Това е подобно на Европейския съюз. И е, е, има различни аспекти, като например поддържане на някои застанали сълскостопански региони, поддържането на обществените блага. Е, така че има координация между преките плащания и нивата на цените. След това САЩ е, е, както и при е, Швейцария, има субсидии, които са свързани с управление на риска. Имат една циклична природа ако цените са а, а, ниски, то тогава подкрепата, финансовата подкрепа е по-висока, т.е. свързано е с пазарните условия. Um, now we want to look in... Така, подробности, малко повече подробности. Maybe to uh, explain to you what, what the... Първо, нека да поговорим за това, каква беше задачата на експертите от отделните страни. Помолихме ги да очертаят основните цели на политиката във всяка страна и да поговорят за тенденциите не само от финансова гледна точка, но и що се отнася до разработването на нови инструменти и прочи. Помолихме ги да ни дадат списък инструменти, които се използват за постигане на цели, подобни на целите, които ние имаме в ОСП. Събрахме дълъг списък от 75 мерки, които имат подобни е, цели е, като целите на ОСП. Разгледахме и елементи, които не са включени в ОСП. И разгледахме и инструменти, които се различават значително от нашите. И така, изготвихме този списък от 75 инструмента и анализирахме по-подробно 17 от тях. За тази цел раз... използвахме матрица а, за анализ на въздействието на инструментите и целите, които те си поставят. Е, разгледахме инструменти за управление на риска, инструменти за управление на мерките в областта на околната среда и климата. Това бяха две от най-важните области. Е, разгледахме някои мерки за развитие на селските райони, но не намерихме мерки, които да са интересни за нас. Разгледахме и ам, необлагод... мерки за необлагодетелствани райони мерки за познания и иновации, но трябва да се има предвид, че тези последни мерки за познания и иновации не са насочени изрично към областта на селското стопанство, а допринасят за неговото развитие като страничен ефект. И има още две други мерки. Една е свързана с маркетинга – и друга свързана с гаранции. Критериите, които използвахме за оценка на тези мерки, обикновено се използват в Европейския съюз за оценка на мерки ефективност, ефикасност, последователност. Добавихме и някои други критерии, които според нас са интересни или важни. Например, до каква степен може даден инструмент да се прилага в селски стопанства в Европейския съюз. Приложимост. И по какъв начин може съответния инструмент да допринесе за постигане на други цели на ОСП, различни от, от основната цел, с която, на която отговарят. Няма как да представим 17-те разгледани инструмента тук, за това ще се спрем на един от областта на околната среда, един от областта на управлението на риска и още един инструмент, свързан с развитието на селските райони. От околната среда разгледахме интересен инструмент, свързан с въздействието на човешката дейност върху климата и неговото намаляване. В случая намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Тази мярка реално не е част от изричен част от сълскостопанската политика, разглежда се като част от екологичната политика по-скоро и се е въвела в Австралия за постигане на поетите международни ангазименти. По какъв начин се действа? Има търгове и селските стопани заявяват интерес за участие в инструмента, дават начална, предлагат цена и се насочват средствата към проектите, които се разглеждат като най-економически целесообразни от гледна точка на постигнатите резултати. 1 милиард и 700 милиона за 3 години бяха предоставени по този начин в Австралия и, и по-голямата част от мерките са свързани или с предотвратяване на разчистване на допълнителни сълскостопански терени или с премахване, с предотвратяване на намаляване на животните. Втори инструмент, който искаме да ви представим тук е за управление на риска. Разгледахме няколко инструмента за управление на риска, немалък брой. Има мерки за ограничаване на риска и мерки за разпределение на риска. Тази мярка е за, за ограничаване на риска там, където има сравнително слаби рискове, свързани с с колебания на цените. Става дума за канадската схема AgriInvest, чиято цел е да се стабилизират доходите в селското стопанство. На практика мярката е спестовна сметка, която се управлява от една от банките участници в програмата. Средствата, които се влагат в тази спестовна сметка, се допълват а, с средства от а, държавния бюджет на определен процент. Това е за слабите рискове и само частично подобна мярка би била съвместима с други цели на ОСП. Третата мярка, която искаме да разгледаме, е мярка за развитието на селските райони. Както казах, не намерихме инструменти, които да са особено различни от мерките на Европейския съюз за развитие на селските райони. Установихме, че в Европейския съюз а, разнообразието от и обхвата на мерките за развитие на селските райони е по-голямо от това във всички останали страни по света. Но нека да видим една мярка в Япония. Плащания за възстановяване на инфраструктура като пътища и напоителни съоръжения, както и мерки за възстановяване на пейзажа. Тези средства се изплащат на групи селски стопани или групи граждани, живещи в селските райони. Целта е да се задълбочат отношенията между селските стопани и и останалите живеещи в селските райони, да се подобри е, ефективността на потреблението на водни ресурси и други. Но на практика тази мярка е, не е много ефективна в контекста на ОСП, защото е насочена основно към е, производство на ориз. Освен това, стопанствата в Япония са малки по размер и е, подкрепата за селските стопани е доста висока. Според нас ефективността на тази мярка е сравнително слаба. Тя реално е мярка, която насочва средства към поддръжка на инфраструктура, нещо, което тъй или иначе трябва да се прави. А, и средства, средствата не отиват към самите селски стопани. От друга страна, приложимостта на ниво стопанства е много висока. нещо, което ни води до заключението, че е добре да разгледаме начина по който се прилага и да извлечем полки от него. Съвсем накратко, нека да обобщя препоръките. Ако сравним Европейския съюз с други страни, се вижда, че Европейския съюз е на доста предни позиции и по а, своите способности и по целите, които си поставя, но въпреки това има какво да научим и от други страни. Първо, що се отнася до правлението на риска. В ОСП има а, цял набор от инструменти и управление на риска. Както каза Симона, има два варианта. Или да се ограничи риска в определеното селско стопанство, но да се даде възможност на селските стопани да се справят с него, или да се прехвали риск към трети участници. в Канада и Австралия видяхме, че се работи с пестовни мерки. Насърчават се селските стопани да спестяват и по този начин в случай на проблеми те имат ликвидност. Това е мярка от предохранителен характер – по някой път държавите членки имат определена фискална политика, която позволява чрез данъчни мерки да се осъществят подобни мерки за подпомагане. За разпределението на риска мерките в Европейския съюз са е достатъчно развити, но проблемите са свързани с това, че в някои страни нивата на освояване на предлаганите мерки са доста по-низки, отколкото в други. В Австралия и Канада освояването е много по-високо 80%. А в Япония, ако даден производител произвежда основни а, храни, е задължен да участва. И голяма част от мерките са задължителни или почти задължителни и има и институции, които насърчават, силно насърчават или почти принуждават селските стопани да се включат в тези мерки. Има различни схеми в екологичната област, които разгледахме и интересното при тях а, за намалява програмата за намаляване на емисиите, например в Австралия или програмата в Съединените щати, е, че те са по-дългосрочни по своя характер. Разглеждат се различни мерки за действие в областта на климата, включително натрупване на екологичен капитал. Нещо, което отнема време, отнема години и резултатите му се виждат малко по-късно механизма а, за подбор на участниците се прилага система на участие в нещо като търг. Подбират се продуктите по характеристиките, които предлагат и разходите. И целта е да се вземат предвид и различните географски райони – не казвам, че това е най-добрият механизъм, но да кажем, що се отнася до мерките за намаляване на въздействието върху климата, това е, световен проблем, така че реално няма голямо значение от географска гледна точка дали мерките се предприемат в една или друга територия нещо, което не се взима предвид тук в Европейския съюз. Въпросът е да е по-целесъобразна. Що се отнася до намаляването на риска, има мерки в тази област в Канада. Има и мерки за намаляване на пестицидите в Швейцария. И там се работи чрез сътрудничество между големи пилотни проекти – в които се комбинират познания с съответното финансиране. При нас има подобни мерки, но има какво да научим и от тези примери. За развитието на селските райони, както Симон вече каза, е, мерките в Европейския съюз са много добре развити, но може да научим някои неща за действията, които са основани на сътрудничество. Както се работи в Япония. Средствата се предоставят на група участници, които трябва заедно да намерят най-доброто решение за съответния район. Има различни мерки, включително и за пропуснати приходи поради насочване на усилия за постигане на съответните цели. Това е всичко. Благодаря ви, господин председател. Bardzo Państwu dziękujemy za wyjątkowo благодаря ви за изключително интересното представяне на темата. Не съм така ви е, притеснявал с времето, защото е, за нас беше важно да получим една е, така пълна картина на резултатите, които постигнахте с вашето проучване. Сега вече ще дадем възможност за изказвания. Близо 20 души са се записали, така че ще помоля по 3 минути максимум да, за, да говорите, за да имаме достатъчно време за всички. Сега ще започнем с госпожа Шрайер. Благодаря, госпо... Благодаря господин председател. Наистина много интересно е, беше е, това, което чухме. Напоследък много се говори е, за тези теми в контекста на общата ОСП и аз имам три въпроса. Управление на риска е добър инструмент, звучи добре и е важен, защото се отнася до цели групи от е, фермери, но кой го управлява? Е, после по този начин се пести част от е, субсидиите. Но в дългосрочен план как изглежда това? защото в, в ОСП винаги се така обръща особено внимание на, на, на инициативата на самите фермери, техните собствени планове, но дългосрочния момент как се вписва в този контекст как може да се планира дългосрочно в е, селското стопанство. Например, аз е, имам е, връзки с селски стопани в Северна Нидерландия. Това са, имам много воднисти, блат, блат, блатисти, завлатени райони. Тук тяхната дейност е естествено преплетена с околната среда. Следващия Благодаря на е, двамата ни гости за представяне на темата. Миналата година един френски нещатателски институт е, тук ни представи е, данните от свое проучване, според което Китай изразходва два пъти повече от ЕС за селско стопанство и САЩ, а САЩ горе-долу е, е, размерите на помощите в САЩ, колкото нашите. Е, тук говорим за съкръщение от 11% в е, разходи за селско стопанство. Това е драстично съкръщение и е, е неприемливо и мисля, че колегите ще се съгласат. Та, как е, е, изглеждат в конкурентен план е, фермерите в Европейския съюз днес? на, така в добра позиция ли сме или изоставаме? И второ, многократно съм го казвала в тази комисия, е, многократно говорихте тук и споменавахте Япония и други страни и по-конкретно споменахте развитие на е, изследванията в съступанската сфера. Това е много важно и за Европейския съюз. Поради промените в климата имаме проблеми с засушаванията, е, дори в Европа и е, излиза, че в Европейския съюз нямаме достатъчно напояване. Имаме проблеми с напояването дори в Европейския съюз. Говорим за 6,1% е, което е сериозен проблем е, с напояването и ние сме под е, средното световно равнище. Та това е, това е въпросът ми какъв е статута ни е, в сравнение с другите развити индустриални страни в света е, по отношение на напояването и какви мерки е, са предприяти за запазване, опазване на водите в нашите държави членки, като съхраняване, мерки за съхраняване, консервация на водни запаси. Следващия въпрос. Благодаря е, бих искал да обърна внимание към е, един е, въпрос, който колегата Шраер засегна. Управление на риска. Разбирам как, това, което се случва в Канада, а именно отговорността за намаляване цените на продуктите се прехвърлят върху потребителя. Но това иска много време, защото то води до намаляване, свиване на покупателната способност. Колкото е, има и друг въпрос. Дали е, този механизъм е, е добър за фермерите, защото те там работят е, целодневно, е, грижат се за животни, хранят ги, е, купуват е, торове за е, почвата. До каква степен е възможно това да се постигне, да има ефект в краткосрочен план? После е, економически аспект. Е, вие говорихте за банковите е, сметки. Значи един фермер трябва да внесе пари в банкова сметка и след това да черпи от този, тази, този депозит в случай на криза. Кой ще внесе тези пари в банката? Фермера което създава. Това е друг начин да се запази, да се, това е един начин. Има ли друг начин той да се предпази от риска? И има ли механизми, е, които са е, така конкретно специфични за е, селските стопани, които са в тяхна полза. Например, някакъв вид застраховки срещу риск и при какъв вид риск. Например, в Румъния сушата не е обхваната от застрахователната та, система, системата на застраховки. И Въпросът ми е именно в тази банкова сметка и осигуровка, кой се намесва, кой внася. Малко подробности. И после по смяната на поколенията. Казахте, че в Япония вече 72 години е, е така крайна граница. Има ли мерки да се е, реши проблема с застаряването на фермерите? Е, да видим какви механизми съществува, е, за да убедим младите хора да работят в селско стопанство, да насърчаваме новите, младите фермери, които защото се оказва, че селското стопанство не е особено привлекателна сфера на дейност за младите хора. Е, благодаря, господин председател. Благодаря за представането на това е, проучване. Много интересно. То показва, че големите селскоспански страни имат политика на подпомагане на фермерите, а, селския, е, а Европейския съюз в всички тези страни всъщност засилват своята подкрепа, засилват подкрепата си след кризата от 2008 Е, селското стопанство е, е, е, има стратегически смисъл и би трябвало да се защити по някакъв начин, но това не става в Европейския съюз. В Бразилия и другаде бяха взети мерки и само в Европейския съюз сумите за подпомагане бяха съкратени, намалени между 2008 и 2015, което, разбира се, се отразява отрицателно тук във вашето проучване вие сравнявате 50, около 5 големи държави. Какво бихте казали и за Русия, която, с която имаме връзки търговски в Европейския съюз? И какви разпоредби е, съществуват, които да гарантират е, е, срещу нестабилността на цените. Само Брюксел основава своята селскостопанска политика върху разделяне, отделяне на а, за, с помощите от а, резултатите. И аз мисля, че е, по този начин е, селски стопани в Европейския съюз ще е, бъдат изложени на едно ужасно тежко въздействие в световен мащаб и ще, това ще подкопае тяхната конкурентна възможности. Uh, Господин Агне, благодаря. Наистина много полезен документ ни представихте, като ни показахте как други страни подпомагат фермерите. Интересуваме австралийската схема. Моите колеги тук знаят, че австралийските фермери не могат да променят времето, но ако е, трябва да намалят е, използването на гориво, това се оказва много полезно. Тук е, виждам, е, много полезно е да видим какво точно се очаква да направят австралийските фермери, за да получат помощи. Струва ми се, че е, те е, намаляват производството, за да, за да получат съответните помощи средства. Дали правилно подозирам? Един от колегите ми от Румъния говори за напояването и водите. Да, водата не достига и има начини по който фермерите могат да използват по-малко е, вода или да разчитат на запасите, а и това е да възприемат нови е, растения, растениевъдни техники. Но е, лобитата в Европейския съюз са толкова силни, че те забраниха не само геномодифицираните, но и е, е, е, коригираните по генен път реколти, което е вредно. И аз мисля, че това е, е, е вредно. Би трябвало наистина да, да помислим как бихме могли да защитим фермерите си. Например, е, е, ако погледнем Обединеното кралство, Бразилия може да хран... изхранва Обединеното кралство. Те имат по две реколти годишно, използват е, е, горите, които имат и, мог, и могат да а, залеят Обединеното кралство с ефтини а, хранителни продукти. А, храната може да се използва и като оръжие, ако щете. Изнъж Бразилия открива, че могат да ни вратнат, затегнат кранчето на хранителни доставки и това ни прави уязвими Тоест е, всички страни имат е, нужда от едно ниво на продоволствена сигурност. Всяко правителство е, има възможност да, да изтъргува това, но трябва да гарантира едни е, надежни доставки на хранителни продукти за е, своето население е, на разумни цени. Аз ще трябва да излеза след малко, е, за малко, но ще се върна за да чуя отговорите на въпросите си. Благодаря, господин председател благодаря, господин председател. В този е, доклад е, забелязваме е, е, така, констатации, които сочат, че в споменатите страни селско стопанство е много по-добре подпомогнато от това в Европейския съюз. Има механизми, които защитават, които фермерите и техните доходи приходи. Става дума за две неща. Е, е, инструменти, които е, покриват риска и компенсации срещу природни бедствия. Но дали в бъдещата ОСП ще се дефинира нова селско-стованска политика? Дали това ще бъде дефинирано там, не зная как, е, е, как всичко това се отнася върху качеството на храните и е, не знаем трябва да помислим за поколението фермери, е, младото поколение фермери. Не виждаме достатъчно е, от, е, в доклада за това как да защитим младите фермери и да гарантираме продоволствена сигурност. Другите аспекти, които са споменати, е либерализма, който всъщност господства в Европа и се отразява върху свободната търговия. Значи, е, са, са, са, е, не смятам, че всичко това е, е факт, защото положението на място е много по-сериозно. Е, селсостопанство е, запада и ние трябва да направим нещо, за да активизираме селсостопанство. Например, в този доклад ние се въртим около една точка и е, нашето, е, сел, нашите села се е, е, изпразват, опразват, е, обезлюдяват е, и е, е големи стопанства всъщност се обогатяват за сметка на местните граждани и е, това въжи за много от е, държавите членки в Европейския съюз. Благодаря. Фланеган. Много интересна презентация, наистина, и много добра. Колкото до управление, инструменти за управление на риска, в новите предложения за ОСП е, много се говори за това и новите финансови инструменти. Е, обикновено ние сме, е, когато търсим е, начин да се предвижи напред, търсим, не преоткриваме колелото, не търсим квадратно колело, търсим едно резервно кръгло колело, за да го монтираме на колата и да продължим. Но това, което правим, не виждам как би помогнало на обикновените фермери. Казал съм го и друг път в тази комисия ако е, е, сме свидетели на положение като в е, е, е САЩ, където хора като, като Тайгър Вудс и други е, е, е, трупат фондове е, на стойност милиони. Откъде идват тези пари от джоба на фермерите? Защо е, сме тръгнали по този път? Защо следваме техния пример? Е, бих искал да ми отговорите. Да видим, е, като сравнявам Европа с е, останалата част от света, е, питам се дали има пример на подпомагане е, на хора, които за нещо, което са свършили при 20 години, защото в Европейския съюз правим точно това. Ние сега е, предполага се, че се опитваме да променим това положение в новата ОСП. Надявам се, че ще го проверим, но има доста двойни стандарти. Е, казваме едно, правим друго. Е, е всички е, са е, против това да се плаща на хората за нещо, което са извършили 2001 и 2002, но никой не предприема нищо, за да се предотврати това и да не се случва отново с подобни схеми в бъдеще. Да се питам, има ли други модели в света, където се плаща на хората за свършено преди 20 години, а не за постижение в момента. И друго, е, модела за е, съхраняване, секрестация на, на въглерод е, в Австралия. Интересно е да се получим от техния опит. Може би е твърде късно да го включим в новата ОСП, но не е зле да научим малко повече. Ние в, в, в Ирландия и другаде правим така, че е, хората получават е, е, материално стимулиране, за да, да засаждат смърчови дървета върху, върху площи, които вече секвестират 40 тона въглерод годишно което би е, довело до огромна сеч, ако, ако е, се е, стигне до там. Вайт има думата. Благодаря, господин председател. Е, жалко, че моят колега Агни не е, е тук. Е, може би се е върнал да си напише домашното в офиса. Просто има превентивни мерки, които се вземат в Европа. Моите въпроси са са свързани с, с страховките за риск. В вашето проучване знаете ли какъв е процентът от държавни пари, които се използват за това нещо. Тоест, в крайна сметка, каква е подкрепата за фермерите и колко идва от частни компании и частни приходи. И с, втория ми въпрос е дали с, с, с, сравнихте с други стратегии по отношение на постигането на целите на ОСП и как се задържат фермерите да са близко до земята. В този смисъл този инструмент успешен ли е при постигането на целите за околната среда и съответно задържането на фермерите? Благодаря, господин председател. Благодаря на гостите за представяне на това изследване. Доста съмнително обаче е, е в някои е, елементи. Например, говорихте за инструментите за, е, и е, превентивни инструменти, но не казахте как сте е, сравнявали е, фискалния е, практики в, е, е, от международните държави членки, защото този въпрос е, е следствие от е, резултата от използване на инструментите за управление на риска. Но е, е, е, цялата тази презентация всъщност е, повдига, поставя за мен един въпрос каква е, е истинската ви цел е, с това проучване? Каква е стратегията? Да имаме независима е, е хранителна продоволствена политика, е, независимо селско стопанство или въздействието върху климата. Е, това е, е свързано и с, с злокостопанската и на екологична политика. Е, е, дали е, е, всичките. Е, е бих е, искала в е, е, Европа да знаем на къде вървим и да използваме публичните средства по-разумно, защото селско стопанство би трябвало да ни изхранва и качествено и дали това всъщност е другата ни цел. Аз ние тук в Европейския парламент е, е и е, европейските институции е, наистина би трябвало да знаем всичко това, когато определяме своята обща сутманска политика. Господин Богович, благодаря, че ми дадохте думата и благодаря за това, че представихте това отлично изследване, което ни а, обяснява и ни представи какво се случва а, по света. А, Южна Америка. Южна Америка е голям производител. Ние бихме искали да знаем какво се случва там, какви са споразуменията с Америка и какви могат да са последствията за нас. И второ, каква е връзката е, между различните схеми за подкрепа в селското стопанство. В селското стопанство знаем, че има обвързване с производството. Тоест, е, това е първия сегмент, е, който е свързан с производството, но след това е, е, развитие на селските райони е другия стълб. И искам да знам по каква е, а, каква е пропорцията между тези елементи в вашето изследване? Преки плащания за фермери, втори аспект екологични аспект и а, развитие на, регионалните, е, а, на регионите. Друг въпрос, който ме интересува е бюрокрацията. А, по поддържане на тези системи. На пръв поглед тези системи, които ви анализирате, изглеждат доста е, опростени и Знаем обаче, че първото нещо, от което се оплакват с костопанските производители, че нашата система е много сложна и е много бюрократична. И според вашия анализ, до каква степен фермерите се справят с бюрокрацията и как това е сравнено в другите страни, каква е положението в другите страни и как се упростяват тези системи. Както и вие отбелязахте в заключенията си, изглежда, че всички системи, които сте проучили, са, имат а, а, а, застраховки срещу различни видове риск, независимо дали това са пазарни рискове или рискове свързани с бедствия. Ние се опитахме да включим това в втория стълб с подкрепата за приходи от хектар и се отделят все повече средства, които също отиват за регионално развитие и за екологични мерки. В някои страни може би са по-богати и дават повече средства в сравнение с Европа. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų buvo благодаря, господин председател. Е, благодаря за е, тази интересна презентация, за това, че представихте вашите препоръки и предложения е, търгове, управление на риска, общностна организация са три мерки, които не се прилагат в Европейския съюз или се прилага доста ограничено. Затова смятам, че трябва да се вгледаме в тези мерки и комисията да анализира възможностите как да ги прилага. И комисията съответно да представи своите заключения след това ако не се занимавам с тези въпроси, ситуацията в бъдеще няма да се промени. Имам въпрос свързан с подкрепата за сърскостопанските общности. В тази подкрепа има ли допълнително плащане или това е общата подкрепа, която се намалява предвид на това какво индивидуално е платено на фермера. И също преди няколко години се опитахме да приложим мерки за е, управление на риска в е, млечната промишленост. Тези мерки приработиха доста добре и мисля, че трябва да се получим от опита си. Също общностната подкрепа е доста интересна идея. В моята страна, в Северна Европа и в Източна Европа е важно е да има подкрепа при искове към земята. Всякакъв вид всякакъв такъв вид подкрепа е полезен. След това сравнение. Трудно е да се сравни Швейцария с Австралия и това, което е в Европейския съюз, защото в Европейския съюз имаме ОСП. Но системата за подкрепа е доста различна. Е, размера на преките плащания са различни според страната. Някои от държавите членки предоставят допълнителна помощ в рамките на втория стълб, а други държави членки оказват помощ за фермерската инфраструктура чрез а, националния си бюджет. Така че ще е по-добре, ако можете да сравните ситуацията в тези пет страни, с ситуацията в конкретна държава членка на Европейския съюз, например как Польша се сравнява с Австралия или с Испания. Тогава сравнението ще е доста по-лесно, защото ОСП е, позволява доста свобода на държавите членки, особено в сферата по развитие на селските региони, където те могат да предоставят допълнителна помощ. Е, и за това ситуацията в отделните държави членки е много различна. И имам един въпрос кой получава тази помощ? Собствениците на земя или фермерите, които обработват земята? В член 16 от договора за присъединяване ясно се подчертава, е, помощта се оказва на тези, които работят. Тоест, ако фермер неме някой да му дои кравите, могат ли е, те да бъдат избираеми, за да получат помощ или не? Искам да чуя вашето мнение. Госпожа Салара. Благодаря, господин председател. Не Извинявам се, че не присъствах на цялата презентация, но в духа на това, за което говорим и темата, която се представя тук, искам да направя няколко коментари и също да задам няколко въпроса. Първо, докато селскостопанската политика се ограничава с даване на помощи, които са от обществени пари, няма да разрешим проблема в корен. Е, несправедливи и недобре разпределени са тези помощи. Има една тема, по която трябва да бъдем отворени и трябва да я кажем. Обществените пари, които се дават на сърскостопанските производители не за тях, а за да осигурим ефтини суровини в ръцете на индустрията и това това, от това се възползват а, износителите. Мисля, че открито трябва да го кажем това, защото това, което казваме на производителите, Дами и господа, вие работите практически без пари, защото цените на вашите стоки, на вашите продукти струват стотинки. Тоест, вие работите безплатно и след това ще видим дали има обществени средства, за да обезпечим вашата работа, която е почти безплатна или направо безплатна. Така че в тази сфера какво постигаме? Няма логика. Говорим говорим за население, което застарява. Селото се обезлютава. Е, това е очевидно. И моят въпрос е, какви технически а, и научни а, основания има, за да ня, не се а, предлагат цени, които да подкриват разходите за производство. Ние мамим обществото. Два пъти го мамим. От една страна плащат за продуктите, от друга страна плащат данъци, за да имаме ефтини суровини и продукти. Трябва да бъдем открити писнало ни е да слушаме едно и също. Искам да ме обясните какъв е проблема, защо не говорим за политика на цените, която да може да възнагради работата на фермерите и да съответно да осигури пазарите. И това трябва да го кажем на цялото общество и на гражданите. Мисля, че ще бъде много по-справедливо. Много ви благодаря. Не видя więcej zgłoszeń. Jeśli by można, ja bym jeszcze poprosił... Много благодаря. Ще помоля сега нашите гости да отговорят на тези въпроси. Да отговорят на всички тези въпроси и коментари за промените по прилагането на ОСП, ако познавате добре реформите. Е, реформи, е, които е, скоро ще бъдат гласувани. След това пазарните условия или данъците, за които говори господин Делайер, това оказва важно влияние върху селското стопанство в различните страни. Имате думата. Uh, uh, Благодаря ви много за зададените въпроси. Ще се занимая с въпросите, свързани с финансовото управление и управлението на риска. По въпроса на господин Шрайер за дългосрочните мерки а, може би и колегата ми иска да добави нещо. Но мисля, че е много интересно да се обмисли как да се развие тази мярка и във връзка с Натура 2000 и е, във връзка с ангажиментите за климата. Мерките за риск. Няколко въпроса бяха зададени по тези мерки. Една област, която може да се доразвие, е свързана с неща, които можем да научим от Съединените щати. Господин Фанаган се спря на темата. Каква част от средствата отиват за селския стопанин и каква част отиват за застрахователната компания? действително голяма част отиват за застрахователната компания, така че се изтрува да обмислим колко струва мярката и съответно доколко е ефективна. Действително, освояването е много по-високо в Съединените щати, но на по-висока цена. И въпросът е струва ли си? Има защо да се безпокоим за, мер... за мерките в Съединените щати за тяхната ефективност. Системата вече се е променила и тук. Има преки плащания, но има и специална подкрепа за селските стопани за справяне с риск. Управлението на риска включва финансова подкрепа в случай на определени отрицателни обстоятелства. Различни мерки могат да се разглеждат или не като мерки за риска, но най-важната характеристика е дали стабилизират приходите на селските стопани. Преките плащания имат и допълнителни цели, затова не е добре да ги смесваме. Имаше въпроси и за сравненията, които сме направили и за това доколко е възможно е, мерки от други страни да се прилагат и тук в Европа. Е, знаем, че системата тук е съвсем различна и го имахме предвид. Затова използвахме съответни изчисления. гледахме какви типове рискове се вземат пред, е, са характерни за съответната страна и съответно какви мерки се прилагат. И действително има разлики, но въпреки това смятаме, че е полезно да се правят такива сравнения. по фискалната политика. Някой от вас каза, че трябва да се обърне повече внимание на фискалната страна, която може да се а, преплете с управлението на риска. А, съгласен съм с този коментар, но в, в известна степен той попада извън полето на нашето изследване – тъй като ние не изследваме фискалната политика. И все пак добре е да имаме предвид този въпрос, когато се опитваме да разберем поведението на инвестициите. Всъщност, фискалните мерки насърчават инвестиции в нови технологии – и това често подобрява положението в селските стопанства. Така че този тип схеми имат различно въздействие от схемите за депозитите. Може да се окаже, че фискалните правила са такива, че селските стопани са в съвсем различно положение в тези други страни. Имаше и коментар за Южна Америка. Попитахте защо не сме се занимали с Южна Америка. Ами заради, прилож... заради полето на проучването ни – имаше определени ограничения. Но мисля, че е, би било интересно да се разгледа и Южна Америка. Ще се опитам да коментирам по останалите изказвания. Говореше се за баланса на мерките в областта на политиката и за продоволствената сигурност. Ние всъщност започнахме от целите на ОСП и възоснова на тях подбрахме съответните инструменти в съответните страни. Разбира се, вземе предвид разликите в селскостопанската политика. Може би знаете, че в Австралия имат много силни економически цели и съвсем малко екологични мерки. Освен това, екологичните мерки не са включени в сълскостопанската политика, са включени в други инструменти. В Канада се включват някои екологични мерки – и някои мерки за развитие на селските райони, но не в такава степен, колкото в Европейския съюз. Япония и Швейцария са най-близки до Европейския съюз по това, че комбинират различните цели в една обща политика и за разлика от Съединените щати имат силен е, фокус върху е, е, продоволствената сигурност. В Швейцария се взема предвид и а, позицията на потребителите. И тя е а, тясно включена в общата а, в тяхната сълскостопанска политика, а, за разлика от Европейския съюз. Те или иначе, целта ни беше да видим каква е политиката в определените страни и до каква степен на тя отговаря на зададените цели и на тези, които си поставяме тук. Има и различни е, ситуации, в които дадена държава задава определени цели в областта на политиката, но въпреки това не предоставя достатъчно инструменти за тях. Да кажем, продоволствената сигурност може да е посочена като приоритетна цел, но да няма много инструменти за нейното постигане. Обърнахме особено внимание на тези инструменти, които са малко по-новаторски, от които можем да научим нещо, защото най-важното беше да намерим добри примери, от които да можем да се получим. За продоволствената сигурност в Съединените щати Част от тяхната сълскостопанска политика е свързана с социалната сигурност, с предоставяне на храна за бедни хора, нещо, което в Европейския съюз не е включено като цел от, на ОСП. Надявам се, че отговорих на въпроса за връзката между различните цели на политиката и мерките. В Канада има особено внимание, което се обръща на възможно най-простите мерки. Това беше единствената страна, в която има такава изрична цел и се полагат специални усилия за това мерките да са възможно най-прости за приложение. Иначе, що се отнася до бюрократичната тежест, не сме. нямаме достатъчно информация, за да можем да я сравним. Там, където беше изрично упомената, и обърнахме внимание, но нямаме информация за сравнение. Общностните схеми. Такива схеми има, е, разгледахме в Япония. Има и схема за осигуряване на селското стопанство в Япония чрез взаимни фондове за застраховки при производството на ориз в определена област. Що се отнася до поколенията? В Япония има някои програми, включително и такива за насърчаване на навлизането на по-млади хора в селското стопанство, но е, тази цел не е съвсем същата като е, нашата в Европейския съюз. Всъщност целта е да има ново навлизащи участници на пазара. увеличаване на размера на фермите и навлизане на големи дружества в селското стопанство. Имаше въпрос за това, защо се предоставя подкрепа на стопанствата възоснова на техните резултати от преди 20 години. Аз съм економист и разбирам защо задавате въпроса от економическа гледна точка. Обикновено разсъждението е следното. Публичните средства трябва да отидат за постигане на блага за цялото общество. Има по-рано се работеше в контекста на пред стигмата за доходите, а сега се работи в контекста на идеята за производителността. Вместо на производителността, сега нещата се променят – не се разглежда селските стопани като жертви на економически обстоятелства, на които трябва да се помага, а се разглеждат като активни участници, които има какво да допринесат. Може би е добре да има по-голяма гъвкавост при преразпределението на подкрепата – да кажем, за зелените услуги. Е, в Румъния там има много области, е, които е, са незасегнати от сълскостопанско производство, но тогава трябва да има мерки те да се запазват в добро състояние, а не да се влушава тяхното състояние. В Холандия пък има много интензивно селско стопанство. Там мерките са различни. Имаше и един въпрос за депозитите. Канада тези депозити са на името на съответния селски стопанин. Могат да се използват средствата само при определени обстоятелства, но действително сметката на съответния селски стопанин и канадските фермери са много доволни от това. Има и схеми за предоставяне на плащания за покриване на щети от а, неблагоприятни обстоятелства. А, обаче при тези схеми плащанията по някой път идват година-две по-късно. Това реално не помага в момента. И селските стопани са много по-доволни да има такива сметки, които да могат да използват моментално. Още един въпрос за плащанията в Австралия за дейности, които са свързани с улавяне и задържане на въглероден двуокис и включването на селските стопани в тези мерки. Както вече казах, там мярката е по политиката за околна среда, а не за селското стопанство, но има различни мерки, които могат да бъдат премахнати, да бъдат прилагани, извинете. И те не са свързани с подкрепата за самото, самата стълско-стопанска дейност. Но в Австралия обстоятелствата са съвсем различни. Там има много земя, но голяма част от нея е, е пустиня и това, че се съдят дървета на едно място, не означава, че се използва за това обработваема земя. Така че се, трябва да се вземат предвид различните обстоятелства и да се видят какви са различните инструменти, а не само дали се плаща на селски стопанин или не. Да, интересно. Агнио имаше въпрос. След като се върнахте, чухте отговора. Удовлетворен ли сте от него? Аз обаче имам също въпрос. Изглежда нещо просто... Съм пропуснал, нещо ми обягнало. а именно плащанията за а, плащания за действия, услуги, които предприемат и извършват фермерите за защита на пейзажа. Госпожа Шаер има също така въпрос. Благодаря, господин председател. Аз също имам допълнителен въпрос. Как ще гарантираме продоволствената сигурност и подпомагане на семейните предприятия, например? Аз присъствах при няколко седмици на конференция в Париж на тази тема, където стана дума, се, се каза, че изискванията в Европа са толкова високи, че това ще изтласка производство в Америка, Бразилия и другаде. И какво тези, които остават на, на село, на, на, при земята си, е, за тях трябва да се помисли. Може би накратко можете да отговорите на тези допълнителни въпроси. Yeah, for, you were asking for the payments for services in rural. Да, попитахте за услугите в селски райони. Всъщност, е, трябва да призная, че не сме намерили, не се натъкнаха много инструменти. Е, доколкото разбирам, развитие на селските райони не е в е, центъра на селскостопанската политика на отдалните страни. Интересното е, че понятието, идеята за а, развитие на селските райони зависи от това какво разбираме от развитие на селските райони в страните. Например, в Япония това понятие е тясно свързано с селското стопанство. И това, което се нарича политика за развитие на селските райони, всъщност е, предполага усилия за подпомагане на селско стопанство. Докато в е, САЩ е, тези сфери са разделени, става дума по-скоро за инвестиции в инфраструктурата, Так, не намерихме нещо много интересно от гледна точка на подпомагане, е, насърчаване, е, развитие на селските райони, основни услуги и така нататък. В двете японски програми е, за многофункцион... намираме плащания за многофункционалност или подобряване амелиорация на земята, но това се така няма как да кажа, фокус по отношение на развитието. Иначе това е единственото, на което се натъкнахме в японския контекст. Ако всички тези е, екологични съображения, те, дали те се отразяват върху разходите за производство. От друга страна обаче те влияят на ориентацията на пазара. В селско стопанство става дума за приходи, разбира се, като навсякъде, и цени. И това е тясно свързано с конкурентните възможности. Понякога, може би, е, хранителните е, продукти, храна, храната е твърде е, ефтина и трябва да оценим храната, като включим всички разходи. Затова аз правя връзката с действителното ценообразуване. Каква е действителното ценообразуване при, нахранителните продукти? Интересното е, че поради следното. В, Европейския съюз имаме много добра система, която се дължи и на ОСП, разбира се, система на показатели и с това ние правим по-възможни на нещата. Например, в Нидерландия е интересен пример е, че това, което започва с екологичните схеми е, с цел по-устойчиво е, производство, например, в, е, е в Фризия, е, Имаме млекопроизводство, което отговаря на някои изисквания за устойчивост, но има показатели, е, чрез които се подпомага тази дейност. Сега сме свидетели на това, че е, млекопроизводството е, е в ръцете на кооперативи и ние казваме окей, това е, е добре. Ако имаме достъп до тази система, това ще ни даде възможност да произвеждаме мляко и да го продаваме с такъв е, етикет. Тук е, всичко това има е, търговски аспект. От една страна създава нови възможности за интеграция. Е, и е, някои характерни черти на производство, които да се изведат на етикета, така че потребителят да знае какво купува и какво консумира, че това е един екологичен, екологосъобразен, устойчив продукт. От друга страна, другата страна на монетата е, че в е, редица случаи производствените разходи се увеличават и е, вече не сте конкурентоспособен. И ако се кажем, че е, е, селско-спанско предоставя услуги, които са важни за обществеността, тогава трябва да ги е, възнаграждаваме, да заплащаме тези продукти по друг начин, да използваме публични средства, за е, да заплащаме за тези публични е, тези, това производство. И това е много важно за по-отдалечени райони, планински, при по-неблагоприятни условия, защото ако по, така, тази връзка е по-пряка, е, това ще бъде един по- е, приемлив начин. Ако кажем, е, добре съкръщава се бюджета с 11%, други страни го увеличават, може би това е политическия контекст, в който се налага да работим, но ще кажа, че е, при, е, бихме могли е, в тези тесни, стеснени рамки да се опитаме да увеличим е, производителността и ефективността и по този начин да е, е, спестим средства. Gracias, presidente, pero es que yo no he escuchado la благодаря, господин председател, но чух отговор на моя въпрос. И като учени бих искала да чуя от вас по какъв начин обществото се възползва от селскостопанска политика, която не взема предвид гарантиите и сигурността на заплащането на селскостопанските производители. И това е чрез цени на продуктите и чрез инструменти за регулиране. За това искам да чуя защо не отговорихте на моя въпрос. Защото обществото плаща данъци и а, парите идват от обществото. Това, което вие по друг начин наричате ефтина храна. Затова моля да ми отговорите. Jeśli można prosić, e, oczywiście в мяра пошаданих. Благодаря. Може би е, надявам се, че че е, имаше полза от е, вашето проучване е, за всички. Всъщност, е, това е един е, принципен въпрос. Имаме конкретни цели и съответно мерки за постигнето им. Е, вие засегнахте някои от тези елементи, но това не беше основната цел на нашето проучване. Защото ако трябва да отговорим на вашия въпрос, ще трябва да сравняваме реалните е, себестойност на, хранител, на храните и да видим каква част от тази, от тази цена е покрита от помощи и коя не. Това са интересни въпроси, за които, е, по които има какво да се научи от нас. Това, това така прави по-видими процесите. От друга страна, това ни прави е, по е, тук методо, е, методологията не е винаги достатъчно е, надежна е, и сравнителният метод ни помага. И така, благодаря ви най-сърдечно за информацията, която споделихте с нас. Получихме допълнителни е, така от вас е, почерпваме до допълнителни е, аргументации, която ще ни послужи при е, отстояване на позициите ни по ОСП. Е, когато критикуваме е, ОСП, трябва да преди е, всичко да си зададем въпроса какви са конкретните цели, които сме си поставили. Знаем, че част от бюджета за ОСП е, е свит и това е една трайна тенденция, но също времено е важно, е, че да се прави е, нещо за околната среда е, е, и трябва също така да имаме предвид, че с повишаване на себестоеността на производството, какво можем да направим, за да рационализираме работата си. и така, ще се срещнем отново на 18 и 19 и на 27 февруари също така. 18, 19, 27 февруари са следващите ни заседания и ще продължим работата си да видим какво ще можем да свършим до края на тази, този законодателен период, особено по отношение на реформирането ОСП. Благодаря за участието ви. Е, закривам заседанието. Благодаря на е, всички участвали. Благодаря и на е, преводачите. Довиждане.